Bien. Je vous remercie de prendre place. Благодаря ви, ако заемете местата си, уважаеми дами и господа. И сега искам да ви кажа добре дошли на нашето заседание на Комисията по регионално развитие. Одобряване на протоколите от заседанията от 21 4 5 ноември. Е, тези протоколи са на разположение е, онлайн. Е, предполагам, че няма възражения. Ако няма възражения, обявявам тези протоколи за одобрени. И е, сега вече можем да приемем проекта на дневен ред на нашата среща, на нашето заседание. Искам да посоча, че вчера беше втория ден отстъпването във функции на е, новия комисар по регионална политика Елиза Ферера и ние я изслушахме в нашата комисия. Аз се срещнах с нея и я поздравих за нейната номинация и се разбрахме, че тя възможно най-скоро ще посети нашата комисия, както повелява традицията и е, Аз посочих кои са датите на нашите заседания, на които е възможно да проведем е, разговор с новия комисар. Аз искам да посоча също, че е, Европейската комисия ще работи по последния арбитраж относно справедливия фонд, преходен фонд и като комисия е, по регионално развитие ние също възможно най-бързо ще трябва да се намесим по този важен регламент, който урежда този фонд. И накрая искам да призова към вашето внимание – Искам да посоча, че ще има извънредна среща по време на пленарната сесия. Е, това е за новия зелен курс. Това е досие, което засяга много нашата комисия и е, много от членовете на нашата комисия желаят да се изкажат по време на пленарните заседания по аспектите на кохезията, така че това за нас ще бъде много полезно. Аз мисля, че сега можем да преминем към точка 4 от нашия дневен ред по искане на Комисията по регионално развитие, тематичен отдел Б, възложи едно проучване относно политиката на сближаване, ролята на Европейския парламент след влизането в сила на договора от Лисабон. Това е проучване, свързано с процедурата за съвместно вземане на решение, което процедура дава възможност за равни правомощия по отношение на развитие на селските региони и регионалното развитие и от изготвянето на тази политика ние трябва да изчакаме изготвянето всъщност на това проучване, защото, както ви е известно, ние сме ангажирани в серия от тристранни преговори, които вече е, са започнали СПР, е, Интеррек, е, и тук вече е, трябва да се спазят принципите на процедурата за съвместно вземане на решения и то по метода, който беше прият от съвета, като се има предвид е, тази е, много известна и много известен пакет за преговори, Negotiating Box. И освен това се засягат въпроси за контролната роля на парламента в кохезионната политика. Това е проучване беше публикувано и предоставено на нашата комисия през юли 2019 година и е, този следобед ще бъде представено от е, господата Харис Мартинус и Серафим Пацос Видал. Е, ние сме предвидили 45-50 минути за тази точка от дневния ред, така че моля нашите гости да спазват регламента за изказване. 15 и 20 минути, 15-20 е, минути цяло, както обикновено. След това ще дам думата на депутатите за е, евентуални въпроси и коментари. Сега ви давам думата за представяне на вашето проучване. You, Благодаря, господин председател. Ще ви представим основното от проучването. И както вие посочихте, това бе приключено в края на месец юли. Тоест, до предишния мандат на парламента обхваща като период. И накратко ще ви представим уводната част, след това ще говорим за парламента като цяло във връзка с извършеното в върховия законодателен период от 14-20 година, целият пакет и сегашния, който в момента е в ход. След това ще разкажем също така и за ролята на парламента в тези периоди след което ще се спрем на заключенията, препоръките и ще споделим някои свои размисли относно сегашните предизвикателства, пред които се изправя както парламента, така и политиката на сближаване. Както вече посочихте, проучването разгледа формални и неформални процеси и ние се опитахме да направим критичен анализ – относно това как тези процеси протичат и какви са крайните резултати от политиките и какво подпомага или какво ограничава постигането им. В законодателния пакет 2014-2020 година, периода на вашата дейност – до края на 2013 най-напред, ние видяхме, че първият период на първия законодателен пакет се обхваща там, където парламента има пълни правомощия по съвместно взимане на решение – приносът, който бе е, даден, беше различен. С други думи, парламента имаше изключително голяма роля при въвеждането на редица политики в областта на сближаването, като стратегически подход, програмиране, принципа на партньорство, тематична концентрация, обща стратегическа рамка, интегриран териториален подход с различните му компоненти и подкрепа за подкрепата всъщност на регионите и въвеждането отчитане на интелектуална и интелигентна специализация. Освен това има и някои области, където се правят опити от страна парламента да се окаже въздействие върху резултатите, които нямаха толкова голям успех, като макроекономическите предварителни условия, в рамката за изпълнение и финансовите въпроси като цяло. Парламентът успя много кратко време след подписването на Лисабонския договор да упражни своето пълноправни задължения и роля като съзаконодател. Много интензивен период на преговори, на практика без прецедент е, в е, областта на сближаването и резултатите бяха значими. Преди всичко ролята беше значима на парламента, решаваща при потвърждаване, укрепване на общите характеристики на политиката по сближаване в всеобхватния и характер, включително и инвестиционната политика за всички региони. Това беше и период също така, в който имаше тясно сближаване между позициите на парламента и комисията в хода на преговорите. И нашия доклад винаги е отбелязвал вътрешната координация, която е изключително резултатна в рамките на парламента, особено в съществуващите работни групи и всички други усилия, които бяха направени за обединяване на работата и дейностите. След това последва един период, който обясняваме като продължаващата роля на парламента. В контраст с доста френетичния период на преговори, ние сега разглеждаме един период на споредично законодателна дейност от края на 2013 до 2017 година което до голяма степен отразява многогодишния характер на политиката на сближаване и в този период законодателната дейност, когато се е, използват всички законодателни процедури, са насочени към, измен, изм, към промяната на съществуващите регламенти в областта. Но и нещо друго много важно, така наречения регламент Омнибуст – който всъщност доведе до значително упростяване в целия процес и вашата комисия също така възприе категорична позиция относно предложенията на комисията за структурна реформа и подкрепа на различни мерки, чрез промяната на някои и отхвърляне веднага на други. В контраст, по време на този период Е, забелязваме доста отслабена роля, що се отнася до контрола на актовете по делегация и за изпълнение. Това беше с по-малко значимост. Относително малко такива наброи са разгледани. И често те преминаваха без много дискусия или пък промени. Вероятно, отразява се по този начин позиция, която комисията възприема в предишен период, за да се отграничи първичното законодателство, основните разпоредби, а не след това да се разглеждат като допълнителните актове, актове по делегация, актове за изпълнение. Може би най-значимата дейност – по време на този период е категорията доклади по собствена инициатива, които обхващат много голям брой значими теми в политиката по сближаване. Много ясно се чу гласа на а, комисията Реги и парламента по този въпрос. Някои в отговор на изпълнението на доклади, подготвени от комисията, или пък в очакване на подобни доклади от страна на комисията, и също така комисията ви изигра много сериозна роля в политическия контрол относно политиката за сближаване. Други доклади бяха съвсем нови инициативи и всичко това обобщено представлява първите стъпки в развитието на позициите за новия период законодателни актове 21-27 година. Началото е дадено с знаковия доклад 2017 относно изграждащите блокове в политиката за сближаване след 2020 година, заедно с амбициозния мандат, по който следва много бързо да се работи. И тук искам да добавя а, големия принос – от, е, получен от Комитета на регионите и от е, Сдруженията селски и градски за вашата комисия. И така парламента се зае с, с своята пълноправна роля като съзаконодател при лансирането на добре финансирана политика за сближаване с конкретен мандат – който доста се отклонява в някои позиции от комисията и е, съвета във връзка с принципа партньорство или развитието на фонда за е, регионално развитие или пък общия регламент. Както осъзнавате, все още остават ключови предизвикателства пред парламента в останалите етапи от този законодателен пакет, особено във връзка с МФР и преговорите за многогодишната финансова рамка. Това е отделно направление, отново част от съвместното взимане на решение. Тук натиск оказва и времето и сроковете в хода на преговорите и тристранните срещи. Не бива да се стига до неосновано забавяне на новите програми. И така, ако обобща основните заключения на този етап – виждаме, че парламентът играе все повече и повече на утвърждаваща роля по силата на Лисабонския договор, използвайки всички свои правомощия, които са му поверени във връзка с отстояването на поли... позициите в областта на политиката. И това също така в контекст на ролята, която е изградена на практика от е, две групи фактори. Външните от една страна, външните промени, които засягат позиционирането на политиката за сближаване в рамките на цялостното изграждане на европейските политики и институционална рамка. Всички инициативи на политиката в предишната комисия, включително инструменти за инвестиции, структурни реформи, економическа координация, въпроси, които се припокриват по отношение на подхода си, понякога пък си а, противоречат с подходите на политиката за сближаване. Също така има и вътрешни фактори по отношение на капацитет, координация в рамките на комисията и сътрудничество. Reversed everything. So, I'll uh, close before I hand over. Преди да дам думата на колегата, е, Серафин ще каже следното. Парламентът има потенциално по-голяма роля, която може да изиграе. Не само да отстоява политиката за сближаване, е, тъй като се превръща в институция, която проактивно разработва е, политика, която сама създава дневен ред и инициативи в областта на сближаването. Освен това е необходимо да се осъществи координация, да се мобилизира, да се осъществи лидерство в в областта на политиката сред участниците в сектор сближаване. Като цяло парламентът консолидира своята позиция като институция на Европейския съюз, която е най-удачно може да изразява приоритетите за економическо, социална и териториална кохезия. Благодаря, Харис. Съвсем накратко няколко препоръки в първоначален предварителен порядък. Те са насочени към бъдещето и някои разсъждения ще споделя. Очевидно, възможността парламентът да изгражда своите постижения до голяма степен е, се ограничава от е, е, институционалната структура. Но ние предлагаме, например, създаването на насочваща комисия, много по-широк мандат в областта на сближаването. Това предлагаме колегите в секретарията, поне специална предвидена група, която може да води подобни преговори това би би помогнало в периода, в който парламента подготвя своята позиции, за да може наистина господин Новаков, госпожа Крел да могат е, да подготвят своите а, позиции. Това би било изключително полезно, за да има наистина по-интегриран подход, но това е валидно не само за комисиите, за парламента, но е необходимо да има по-систематичен подход, по-голяма гъвкавост, връзка с академичните е, кръгове в из изработването на политиките. yes, mother. Um, Идеята е наистина да бъдем още по-проактивни, когато се задава самия тон, а не само да реагираме на програмата на комисията. Парламентът показва своята роля като лидер, имам предвид докладите по собствена инициатива, подготвят се подготвителни действия, нещо много важно за разработването на политическите въпроси. Но може би, когато трябва да има и по-добри данни, по-добър начин за изграждане на способностите, научно-изследователската дейност, това е много важно, когато се използват данните от е, комисията и Евростат. По този начин ще, парламентът ще бъде още по-подготвен да участва в тристранните срещи, да постигне наистина истинска симетрия, която също съществува по дефиниция. Но сътрудничеството обикновено е с Европейската комисия. Сега има възможност да се мисли за по- добре установени взаимоотношения с съвета. Имам предвид начина по който се подхожда в комисията, политиката на комисията. изградени взаимоотношения с комисията. Това е факт. Е, преговорите, разбира се, са трудни. Докладчиците се изправят пред наистина сериозна задача по време на преговорите. И накрая, тук не става въпрос просто да имаме по-добри доказателства, за да можем да разполагаме и с по-добри услуги. Всичко това, разбира се, има значение. Но в крайна сметка можем да стъпим на постигнато, това е факт, но от академичния свят учените използват, разбира се, данните, за правят и свои собствени проучвания, стига до свои констатации. Може би сътрудничеството следва да се увеличи, да се стигне още по-далече по места вече се споменават някои препоръки, но сега преминаваме към бъдещето на конференцията за Европа. И е, парламентът може да води тази дейност не само тук в Брюксел, но и в държавите членки под подкрепа на националните е, офиси, с които разполага парламента. И сега, може би, накрая, още няколко думи с поглед към бъдещето. Ролята на Европейския парламент естествено се влияе от нов, самата а, ситуация. Нова комисия вече има. И може би трябва да потърсим каква ще бъде потенциалната роля ЕУ 2020 с новата, новата структурна програма, с фондовете, с съчетаването с политиката за сближаване и ролята на парламента вероятно ще става още по-значима. И накрая – когато става въпрос за множеството а, взаимно противоречиви понякога приоритети. Тук ролята също на парламента е много голяма, за да може да се гарантира подкрепата от страна на политиката за сближаване за всички тези приоритети, но някакси да не стане жертва на тези приоритети. Благодаря ви. Благодаря. Сега откривам дискусията и предоставям думата на Корина Крето. Благодаря, господин председател. Колеги, бих искала най-напред да благодаря на авторите за това цялостно проучване, за чудесната работа, която са свършили. Бих искала също така да посоча, че като съзаконодател Европейския парламент е, а, има да играе много важна, изигра много важна роля в, в законодателния пакет от 2014 до 2020 година. Става дума за а, над 150 милиарда евро и инвестиционната политика във всички а, сектори. Като а, комисар по общата политика в, в екипа на Юнкер участвах активно в, формални и неформални дейности, за да може да имаме достатъчно финансиране на политиката на сближаване във всички региони на Европейския съюз. И в тази дейност участва Европейския парламент. Целта е подобряване на живота на европейските граждани. И в транспорта, и управлението на водите, на отпадните води, научните изследвания и иновациите. Както и председателя каза в началото, и както е пече подчертано и в проучването, приемането на многогодишната финансова рамка има ще има ключово значение, за да не бъдат застрашени стотиците проекти, които в момента вървят. Комисията, съвета и парламента трябва да сътрудничат за тази цел. Приветствам препоръката за по-добри отношения с съвета, но това зависи, разбира се, от волята на участниците в него страни членки. Благодаря. Мерси Боку. Благодаря. Андрей. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги, а, а, за а, това цялостно проучване. Беше много интересно да се чуе как се е развивала ролята на Европейският парламент и как какви са възможностите на Европейския парламент да участва по-активно в различни аспекти на политиката на сближаване. Много важно е също така да се подчертае, че ще има приемственост спрямо нови депутати като мен. Инструментариума, който ние можем да използваме, е свързан с възможностите за инициатива на Европейския парламент. Искам да ви благодаря за това. Наред с това, искам да задам един въпрос, да, да, да разбира дали добре съм разбрал препоръките. В, в, вие споменахте, че парламентът ще трябва да играе по-активна роля – Ако добре съм разбрал тази, това е третата препоръка, където става дума за създаване на по-активни европейски а, цикли в това отношение. Благодаря, Андрей. Констанца Крал. Благодаря, господин председател. Благодаря за възложеното проучване и за интересните препоръки. По мое виждане, това са много полезни препоръки, но имам един въпрос все пак в тази връзка. Аз мисля, че никой от нас не може да се оплаче, че нямаме контакти с невероятно много хора. Защо обаче тогава ми трябва управленски комитет? В е, отделните политически групи имаме хоризонтални работни групи, които обхващат няколко комисии и работят заедно. Ние познаваме нашите колеги и за мен възник възниква впечатление, че от една страна се прави опит да се намали бюрокрацията, а на парламентарно равнище се създава е, все нов и нов орган, е, измислят се все нови неща и това просто запълва нашия работен график и нямаме достатъчно време за същинската си работа. Може би съм разбрала погрешно, така че обяснете още веднъж каква е добавената стойност от един такъв е, управленски комитет. Благодаря. Има ли друг е, желаящ да вземе думата? благодаря ви за вашето препоръчване, благодаря ви за вашите препоръки. по отношение на един много важен въпрос – от влизането в сила на Лисабонския договор насам сме работили в крак с изискванията, за да развиваме а, юриспруденцията и а, изиграваме нашата роля на съзаконодател. Нашата комисия Реги в по-широк смисъл целият парламент се оказа на висотата на а, тези нови изисквания. Тоест, че ние сме един равноправен съзаконодател. Но а, трябва да продължи изграждането на а, тази а, съдебна практика на юриспруденцията в рамките на тристранните срещи и да развиваме нашата възможност строго да се придържаме към принципите на съзаконодателството. И Корина Крето е, съвсем е, имаше основание да каже, че е, отношенията, които ще имаме с Европейският съвет, са отношения, които трябва да се да почиват на принципът на равнопоставеност, на демократичното представителство на гражданите на Европейския съюз и именно изхождайки от това, а, трябва да водим нашите отношения с а, съвета. Нашите политически а, разговори и преговори с съвета, както и всички междуинституционни отношения, почиват на работата на всички докладчици и съдокладчици и когато, колкото е по-сложна ситуацията, толкова по-интензивни трябва да бъдат тези контакти. Вие много изчерпателно напомнихте каква е ролята на нашата комисия. Инак в рамките на законодателството, което засяга политиката на сближаване. Ние смятам Отговорихме на изискванията към нас и мисля, че това бе много важно. Госпожа Крето го почерта. Това бяха изваредните мерки за Гърция, които успяхме да вземем в спешен порядък много бързо и а, постигнахме ниво на съфинансиране до 100%, нещо, което беше абсолютна политическа необходимост. А, значи, можахме да реагираме адекватно. Разбира се, че политическият дневен ред много често се определя от съвета или от Европейската комисия. И ние трябва да направим необходимото, за да бъдем по-активни в това отношение, за да можем да определяме и нашият собствен политически дневен ред. Това е отговорност, която носи не само нашата комисия, но и целият Европейски парламент, защото а, ние не можем само да реагираме на един политически дневен ред, който е а, дефиниран от други. А, комисарът Вандерлиген когато Доде се представи пред парламента, ясно изрази своята воля да а, съблюдава, а, да се съобразява с ролята на Европейския парламент и неговото право на инициатива. А, но както е, казахме ние на комисара парламента, че приетите доклади по посочени инициатива, прияти от различните парламентарни комисии, включително и комисията Реджи, са основа за тези отношения. Преди няколко дни се срещнах с онези, които участват в разговорите по макрорегионалните въпроси. съвета по въпросите на крайно периферни, най-периферните райони се съобрази с доклада на депутата Дежос, нещо, което отговаря фактически на изискванията на договора. И не само това, редица други доклади по собствена инициатива приети имаха въздействие върху поведението на Европейската комисия и а, регламентите, които тя ни, документите, които тя ни представи. И накрая, постоянната комисия. И въпросът, който е, вие задавате, това е въпроса за е, хоризонталността. Как можем да постигнем съответствие а, между всички а, прияти политики? Тази отговорност е, се носи от всички е, парламентарни комисии. Всички те трябва да се съобразяват с целите на политиката на сближаване. Но именно наша задача е да действаме така, че тези цели да бъдат взети под внимание. имаме значи, политически кадри, много, а, рамки, много пъти не, а, неформални, и имаме и средства да в, работим за постигането на тези цели. Заедно с комисията трябва да се приеме общи рамки на бюджета, за да може по един последователен начин да вървим напред в разговорите с съвета. Колкото до последната комисия по въпросите на политиката на сближаване, а, а, това е нашата комисия за, за регионално развитие, която е открита а, към нуждите на местните регионални субекти, а, включително ще разговаря и с а, търси помощта на и консултациите на експерти и всички ония, които а, имат отношение към този въпрос. Ако има желаящи, готов съм да дам думата по тези въпроси. Благодаря. Някои от тези въпроси са взаимно свързани и ще се опитам да отговоря на въпросите, които бяха повдигнати. Вероятно, моя колега също ще има какво да добави. Наистина, нашата роля трябва да е проактивна. Но все повече през последните няколко години нашата позиция е като че ли се описва като отбранителна. Това е нещо много важно за парламента е да действа по друг начин, защото се оспорват много важни аспекти на политиката на сближаване. Ние трябва не само да защитаваме нашите позиции, а трябва активно да предлагаме а, не, а, теми, а, въпроси, като а, интегрираме нашата подкрепа възоснова на демократичната легитимност, която парламента има, възоснова на Лисабонския договор. Тоест, това трябва да стане на реалност. Какво става в момента? Много, много често стотици предложения от регионалните и местни асоциации на градовете идват и влизат в нашата система, събират се почти като че ли в една почтенска котия. По време на нашите консултации някой спомена, че нашия модел е гъвкав. Но ние бихме искали не само да събираме информацията, а и да и даваме насока. Има някои изявилени инициативи, които биват приети, но комисията отделя достатъчно време, за да слуша какво има да й каже парламента. Но трябва повече да взима предвид при проектите, проектозаконите, при проекторегламентите, какво ние казваме, възоснова на получената от нас информация. А, значи идеята за някакъв пилотен комитет, така наречения стирен комитет, не само сега, но и от предишния период имахме а, страдахме от фрагментация, така наречената секторализация. А сега трябва да обединим нещата, за, да, тъй като кохезионната политика или политиката на сближаване, както бе споменато, засяга не само нашата комисия, но и редица други парламентарни комисии. Значи трябва да стъпим върху това, което сме постигнали до сега, за да могат нашите послания към съвета да бъдат по-последователни, да използваме всички съществуващи канали за диалог. А това се отнася и за комисията. А комисията има подобни канали за връзка и с парламента, и с съвета. Ние по-малко имаме канали за връзка с съвета. Надяваме се, че нашите препоръки ще ни помогнат не само да защитаваме нашите позиции, а по положителен начин да изразяваме и налагаме това, което смятаме, че трябва като насока да бъде прието. Политиката на сближаване не винаги, винаги понякога излиза извън съществуващите са структури, което се дължи и на фрагментацията, която споменах. Ще спомена тук за кратко, сам думата на колегата. съвсем, съвсем накратко, благодаря за интелигентните, интересни въпроси. По въпросът за структурите. Ние не предлагаме някакви нови е, и село нови структури. Предлагаме просто едни малко по-системни методи на работа, по-ясна система, по която парламента набира информацията и едно систематизиране на потокът на информацията, което отговаря повече на нуждите. Не става дума за някакви изцяло нови структури. Ще използваме съществуващите структури, но като се опитаме да систематизираме работата по събиране а, и организиране на информацията. Може би съществува а, и нужда от един по-добре структуриран подход. А, и това въжи за на надзора на делегираните актове. Казва се, че там нашата дейност не е достатъчно ефективна и възможно е по-малки групи или комисии, комитети да анализират тези делегирани актове. Това е предизвикателство не само за този парламент, за всички парламенти, които работят с делегирани актове. Това въжи и за националните парламенти, които имат нужда от система от по-добър анализ на делегираните актове не само в парламентарните комисии, но и при взимането на решения. И накрая, да кажа нещо по въпроса за отношенията с съвета. Председателят спомена, че става дума за реципрочност и уважение, взаимно уважение между институциите, с други думи за равнопоставеност. Виждаме, че съществува възможности, възможности за напредък в тази област. Както знаем, редица от политическите разговори са извън работните групи, в контактните пунктове по въпросите на регионалната политика – и това е, са не само междуправителствени разговори, но и разговори от друг, друг вид. Подобни срещи, на тях, в тях участват не само страните членки, но и други поканени, включително представители на комисията. И значи, може би ще има нови възможности да обсъждаме въпросите на политиката на сближаване с съвета, извън формалните структури, с които разполагаме в момента. Може би това е нещо, по което може да се помисли. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви отново за направеното представяне на това проучване и за препоръките, които направихте и е, въпроса за делегираните актове е много важен въпрос, разбира се. Ние правим връзка с другите председатели на комисии по този въпрос, защото очевидно това не е само във възможностите на нашата комисия по регионално развитие. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Знаете, че нашата комисия е изцяло обновена. Две трети от членовете са нови членове на парламента. През декември 2014 година ние имахме известен брой е, изслушвания, така че членовете да могат да имат е, визия достатъчно ясна за отговорностите на различните заинтересовани лица, които действат в нашата политика. И на мен ми се струва изцяло естествено, че за първата презентация ние ще трябва да поискаме от Европейската комисия да направи три различни експозета с продължителност около 15 минути за развитието на регионалната политика до 2014 година, както и за основната характеристика на програмния период 2014-2020 година, също така и за регионалната политика след 2020 година. Така ние можем да покрием почти е, всички области, които ще попадат в нашите правомощия в рамките на този мандат. Презентациите ще бъдат направени от господин Ван Дебреска, директор на Генерална е, дирекция регионално развитие, след това господин Дижон е, е, И тук не виждам господин Васка, да, виждам, вие сте тук, така че в момента ви предоставям думата за около 15 минути заедно с вашите колеги. Благодаря, господин председател. Um, uh, Благодаря много, че ни поканихте. Аз накратко ще засегна историята на политиката. Винаги е добре да се говори, разбира се, за историята на политиката за сближаване, за да знаем откъде сме тръгнали и е, за какво става дума в тази политика. Това е политика на солидарност, европейска солидарност, за да се гарантира, че нито е, един гражданин, нито един регион е изоставен. За това става дума. И действително много интересно е, че е, позоваването на това, което днес разискваме за регионалното е, развитие, всъщност е, е още заложено в договор от 1957 година, договора от Рим. И всъщност още тогава регионалната политика бе предложена като такава, защото се вярваше, че е, е, търговията между регионите в Европа ще доведе до хармонизиране на е, стандарта на живот. И това беше наистина изключително важен аспект във връзка с социалния фонд, който съществува днес в сегашния вид, но това не се случи, за съжаление. Всъщност, това, което се случи, бе, че разликите се увеличиха все повече и 70-те години. Много области с промишленост бяха в упадък и следователно тогава Нашия фонд, ако мога така да кажа, фонда за регионално развитие бе основан след това последва разширяването и а, присъединяването на Обединеното кралство по-конкретно. Какво се случи тогава? Мисля, че е много важно да го подчертаем, защото политиката наистина е изключително драстично се промени. Разисквахме проекти, не програми, нямаше стратегическа цел или ориентация, дори европейска бих казал, т.е. национални проекти се разглеждаха, които бяха подбирани от държавите членки с европейско въздействие и важното беше, че тогава нямаше никакво участие на регионалните и местни власти. Така че отново виждате до каква степен се е променила политиката спрямо тогава. По-нататък 80-те години. Програмата за единния пазар вече е факт и въпроса как можем да гарантираме, че всички ще извлекат полза от е, отварянето на националните пазари. Имаше също така и един опит за отваряне на регионалните политики, бавно, но категорично превръщането им в вида, в който ги познаваме днес. И цялостната реформа, същината на реформата се състои в това, че ние просто търсим или намираме почти всички фундаментални принципи на регионалната политика всъщност датиращи от 89-та година и Жак Делор. И виждате, че принципите на многогодишните програми вече са факт, т.е. вече не се говори за проекти, а за програми, многогодишни програми в, със съответно цел, географски разположени, в партньорство с местни участници. Всичко това се въвежда. И на практика тогава и бюджетът за политиката за сближаване се увеличи до 25% от бюджета на Европейския съюз. И сега какво виждаме тук? Надяваме се, че го виждате. Основните стъпки и промени към края на, 90, на 80-те години. 94-99 година по-нататък фонда за сближаване, така както го познаваме днес, бе въведен, за да подмогна по-бедните страни за отварянето на техните пазари в контекста на единния пазар. И мисля, че за 2000-2006 година за този период. Важното е програма Дневен ред 2000, което всъщност подготвя политиката за разширяването. И тук ставаме свидетели на една подготовка за приветстване на новите държави членки от този период 2007-2013. Фундаменталната промяна, която съществува, е, че всички региони в Европейския съюз вече са допустими за подкрепа в областта на политиката за сближаване, а не само някои от тях. И също нещо основополагащо и ново е факта, че политика е свързана с Лисабонската стратегия за конкурентно способност. Тоест, заделянето на някаква сума, финансиране за инвестиции, насочени към усъвършенстване на конкурентноспособността. И накрая, но най позначение значение Интеррек, сътрудничеството между отделните региони, създадено на равна основа с останалите политики за сближаване, а не като самостоятелни цели. За 2014 година, сега по настояща сме в този период, бих могъл да кажа, че най-голямо внимание се отделя и промяна спрямо миналото е именно вниманието върху постиженията, резултатите и изпълнението, така че много по-акуратно да можем да измерим какво сме постигнали с финансирането, а също така да направим анализ кое работи, кое не. Въведахме и условия, така наречените предварителни от една страна, от друга страна помните, че имаше и много противоречиво понятие за макроекономическите предварителни предварителни условия във връзка с процедурите за управление на високо ниво и по-нататък. Политиката бе тясно свързана с стратегията Европа 2020 и съответните цели, т.е. да се подкрепят отделните компоненти на Европа 2020. И сега, 21-27 година, по-късно ще се върнем и на този е, период. И е, тук бих предложил е, да се спрем по-подробно, но на практика става въпрос за упростяване и устойчиво развитие. Цели за устойчиво развитие. Исках да ви покажа нещо също, което според мен е много интересно, отляво надясно, как е, се е, променя картината. Виждате белите полета в началото що се отнася до 2007-2013, а после в дясно вече до 20 година всички региони са покрити от политиката. И както по-рано бе казано, това отваряне в географски порядък води до анализа на концентрирането всъщност на средства в ограничен брой политически цели. Така можете да проследите развитието на политиките. И сега още един-два екрана искам да ви покажа с някои от основните развития и положителни последици. Тук можем да видим резултатите от опита ни да направим оценка на въздействието, което можем да постигнем с финансирането 2013-2020 по-нататък и четвърта. БВП и растежа в Европа на 28 държави членки. Онова, което виждаме е синята линия, синята крива, която стръмно се изкачва и надвишава дори 5%, което е увеличанието на БВП в новите държави членки, Централна и Източна, Източна Европа защото очевидно това са най-големите ползватели на фонда. Има доста сериозно увеличение на економическия им растеж. А зелената линия в дъното на екрана сочи и унези държави членки, които а, могат непреки ползи да извлекат от тези средства. Защо? Защото техните дружества, търговската дейност, която се осъществява, води до сериозни ползи а, и добавена полза с а, съвместната работа с а, източна и централна Европа. Т.е. политиката е устойчива. Не само големите бенефициери държави извличат полза от това, но и другите държави макар и в по-малка степен излизат полза, но те пък получават и по-малки суми в крайна сметка. Така че, много абстрактно беше това, сега ще видите и по-конкретни факти. 2007-2013 година този период вече е приключил, така че знаем какво сме постигнали. Можем да видим, че сме подкрепили 400 000 е, предприятия Създали сме 1,3 милиона работни места. Свързали сме с около 20 милиона и 700 хиляди души с широко лентова мрежа интернет и сме свързали близо с 7 милиона километра нови пътища в ТЕН-Т. И всичко това се извърши в нелекия период, включително и с финансовата економическа криза. И ето можем да видим каква е ползата през последните години от политиката по сближаване. Ще спра до тук, защото аз съм първия от тримата колеги, които ще ви представим темата. Ако имате въпроси, ще отговоря с удоволствие. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря. Аз мисля, че можем да продължим с презентациите, след което вече колегите да се намесят в дискусията. Um, Благодаря, господин председател. Аз ще взема думата. Ще се изкажа за сегашния програмен период 2014 и 2020 година. Каква е моята цел? Ще се опитам да обясня основното в замисъла на нашия подход, който се опитваме да постигнем в този програмен период. накратко ще се спра и на това докъде сме стигнали по настоящем тъй като вече и е, генералният директор говори пред вас е, през септември месец и много подробно ви запозна с ситуацията, така че аз е, ще се спра малко е, по-общо на темата. И също така ще ви кажа какво според нас е работило добре и кое не е толкова удачно в този програмен период. И ако всичко върви гладко, тогава можем да стигнем до 100% последователност и накрая ще чуем и предложения от е, е, изказването на нашия директор за предложенията относно 2020 година. Така че, политиката по сближаване е една трета от бюджета на Европейския съюз за този програмен период – и е обвързан тясно с е, стратегията Европа 2020, като се подпомага изпълнението на целите, които са включени в тази стратегия. И всичко това се постига както вече бе казано, чрез инвестиции във всички региони. Мисля, че това вече е, е основен стълб в подхода на политиката за сближаване. Ако няма такава политика за всички региони, на практика няма политика на сближаване за Европейския съюз. Тя се раздробява, става частична. И в такъв случай се отстъпва от солидарността и елемента на сближаване, което вие искате да постигнете с политиката. Сега, поочертавайки е, цялата концепция, как точно я осъществяваме на следващ етап? Осъществяваме посредством програмирането, партньорствата и споделеното управление. И така, когато работим през всичко това, споделено управление отзад напред ще започне, това означава, че всеки има конкретна отговорност – комисията, държавите членки, регионите, за да могат да изпълнят политиката. Как го правим? Като гарантираме максимално партньорство в най-широк смисъл, за да могат да се изпълнят програмите. И отново, това е основен принцип относно изпълнението на сближаването гарантирайки това, че всички а, а, прегръщат политиката, работят съвместно, хоризонтално, географски план, но и вертикално в рамките на региона или държавата членка, за което става дума така че максимално широкото партньорство е необходимо, за да се обхванат всички гледни точки, всички заинтересовани страни и участници, които могат да изпълнят програмите. И програмите са основното за е, изпълнението на политиката. Целият програмен период се обхваща с допълнителните години, с е, финансирането разходите и на практика те обхващат 9 или 10 годишен период. Едно от големите предизвикателства е да се намери точния баланс, разбира се, между нивото на подробности, които са необходими, за да се даде ясна посока за развитие на политиката, а също времено да не са прекомерно тези детайли, за да е ясно как може да се подготви стратегическия документ, който ще насочва изпълнението за една цяла десетилетка. The current approach, uh... Сегашният подход 2020 обхваща пет различни фонда от европейския бюджет. Те се наричат стру... Е, е, структурни и инвестиционни фондове съвместно. И целта тук е да има обща насока и координация чрез използването на партньорство за всяка една държава членка, като се предоставя общ документ относно това как европейското финансиране се организира и структурира във всяка една държава членка. Друг елемент бе да се предоставят повече общи норми за фондовете, защото бенефициарите обикновено много се ядосват, когато има различни а, правила. Зависи а, всичко от това, кой фонд използвате и правилото е съответно а, валидно само за това. Докато за 2020 година периода подхода е общ, за да има упростени възможности за финансиране по инструментите. Така че бенефициарите на практика би трябвало по-скоро да дадат обосновка за достъпа до европейско финансиране, а не да се притесняват за отделни разлики, които могат да съществуват в нормите за използване на един фонд или друг. Сега, що се отнася до съдържанието и структурата, която е създадена – за 2014-2020 години. С стратегията 2020, 11 са тематичните цели, виждате ги на екрана в момента. Е, Европейския фонд за регионално развитие е, присъства активно в 11-те цели, основни приоритети за развитие е, съответно регионално в първите 4, 8 до 11 за социалния фонд съответно. Като предизвикателството тук е в следното. Арик сигурно ще се спре на този въпрос по-подробно. Тук има риск да да се отграничат отделните програми. Когато има толкова много индивидуални цели, тогава има тенденции тези отделни цели да станат вертикални стълбове и да се превърнат в бариера на по-интегрирания подход за достъп до финансиране в различните отрасли. Във връзка с целите и подцелите на политиката. Една от ключовите области, което е, се разработва за периода 14-20, е концентриране на инвестициите при гъвкавост, когато става въпрос за подбиране на всички тези тематични цели – Същевременно е необходимо да се гарантира, че подходящо ниво на концентрация ще се осъществи на европейските приоритети. Така че концентрирането по научна развойна дейност или ИКТ или подкрепа за МСП и преход към нисковъглеродна економика са сърцевината на подхода 2014-2020 за съответно Фонда за регионално развитие. Има и подходобен подход за концентрация в рамките на социалния фонд, за да могат държавите членки е, да могат да инвестират е, минимално средства да постигнат максимални резултати в е, борбата с бедност и дискриминация. Тоест, е, нужно е да има гъвкавост и свобода за регионите, как точно да изберат своите периоди и как те точно да се включат в общата рамка, за да могат да се съответстват на европейските приоритети в най-общ порядък. Резултата от програмирането по отношение на съдържанието. Това е нещо, което по-настояще можете да видите на е, екрана с разбивките по отделните тематични цели. Така че, ако, например, разгледате всяка една отделна програма във всяка една държава членка, да съберете цялото, всичките разходи, ще видите как точно сме стигнали до тази разбивка на общия бюджет. 100 милиарда на практика са заделени за МСП, 90 милиарда за околна среда защита, ресурсна ефективност и третата категория 66 милиона за научно-развойна дейност. И искам тук само да се спра на един аспект. Понякога дискусията за европейското финансиране се представя традиционно и нова политика. И тук наистина много внимателно трябва да подбираме думите си в тази област, защото сближаването повече се обяснява като традиционна политика. И тук виждате 66 милиарда се е, е, заделят за научно-развойна дейност. Тогава много хора биха казали, че това е ново, а не точно традиционно. Ерик също така вече засегна значимостта на интерек и сътрудничеството. Това е една от областите, където според нас политиката по отближаване предоставя наистина уникална, фундаментална, допълнителна полза в европейски смисъл, през, с презграничен характер. Нещо изключително важно за Европейския съюз. И това се постига чрез различни програми с презграничен характер, транснационални и между региони. И имаме допълнително този елемент за допълнителни а, географски области в областта на макрорегионалните стратегии. Тук се добавя още един слой а, подход, както а, вече подчертах и по-рано. Опитваме се е, повече да насочим вниманието си към резултатите в периода 14-20 в сравнение с миналото и често, и тук ще се върнем е, по-късно и на а, е, освояването на средствата, на разходите, но един от основните въпроси, който трябва да си задаваме е какво постигаме, а не само за какво харчим средства. И затова се опитваме да увеличим значимостта на показателите, докладването, наблюдението, за да можем да посочим какви са точно резултатите и Ярих също така също ще се спре отново на този въпрос по-подробно. Нов елемент за 2014-2020 е създаването на предварителни условия преди а, а, самите разходи да бъдат направени. Тоест, е, това са е, условностите тематични. Контекста е да се предостави е, една резултат на база и рамка за предстоящите разходи. Едно предварително условие – най-прост пример, може би, когато го става въпрос за транспорт, ако нямате транспортна стратегия, няма как да започнете да изразходвате средства. Стратегията ще очертае къде точно да насочите финансирането и това е нова концепция за 2014-2020 година. Така че това е за сега ситуацията по Му Обещах да го покажа. Ето графиката ви показва докъде са държавите членки по настоящем. Е, зелената линия посочва, е, стълбове посочва подбора на финансир, на проекти, които са подбрани в рамките на всяка държава членка. И виждате по-низкия стълб, оранжевите стълбчета, са всъщност средствата, които са изплатени от е, европейския бюджет за държавите членки. ставката изпълнение на изпълнение е по, може би, слаба. Ще се върнем по-късно на следващата тема, също така във връзка с освобождаването от бюджета, следващата точка от дневния ред. Две са посланията, които трябва тук да се подчертаят в тази връзка. Въпреки, че разходите, темпът на разходи е по-нисък, ние бихме желали да видим високото относително ниво на ангажимент, който е поет, т.е. програмите, които са предвидени, подбрани, работи се по тях и следователно следва и финансирането, но има разлика между поети ангажимент и разходите освоени. Това потревожи комисията. И това е първият период 2014 година. Можем да посочим тази информация защото елементите, които са включени в регламентите 14-20 от законодателите изискват този вид информация да се докладва пред комисията, за да може комисията да агрегира всичките тези данни и след това да ги докладва пред парламента. И накрая искам да засегна също така и няколко полуки, до които стигнахме. Положителното е, че ние в комисията поне считаме, че тясната връзка с европейския семестър, с съответните конкретни препоръки по държави, дават възможност на политиката за сближаване да бъде по-ефективна, но също така и може да спомогне е, за цялостния подход на европейско ниво да бъде по-интегриран и по-последователен. Има по-малко разграничаване, отделяне имайки предвид е, тясно изградените връзки по този начин. Ександе условията са положителни е, според нас и виждаме резултатите от тях. Рамката за изпълнение също е положителна стъпка при създаване на следващите стъпки относно измерване на резултатите. И макар, че не толкова положително настроени, сме относно самото изпълнение, защото тук установяваме, че малко автоматично, като че ли се осъществява, създават се допълнителни затруднения и бреме за органите и държавите членки по-конкретно. Какво може да се усъвършенства? нещо, което бе подчертано от вашата комисия редица пъти. Тези е, забавания при стартирането на новите програми е един от критичните елементи в политиката на сближаване. Забавяне в началото на програмния период. Много трудно може да бъде компенсирано по-късно и наваксано в следващите етапи от програма, защото по този начин се е, е, започва с е едно просрочие, което трудно се наваксва. След това, що се отнася до е, документите, твърде дълги, твърде е, пространни, според нас. Е, нещо, което не всички институции споделят е преминаването към а, автоматичния начин, по който се извършва а, анализа, забавянето, може би по-ефективно може да се засече по- лесно и за нас това е един фактор, на който трябва да се обърне внимание. Разбира се, ще спра до тук. Това са някои от елементите, които разгледахме за периода 14-20. Благодаря ви. Merci beaucoup. Благодаря. Преди да преминем към регионалната политика след 2020 година и за да запазим нашия дебат кохерентен, сега искам да открия дискусията. Ако разбира се, е, някой желая да вземе думата, не виждам такива. Така че сега ще направя един коментар аз и след това ще дам думата за представенето на регионалната политика след 2020 година. Вие казахте някои много интересни неща във вашата презентация във връзка с тази квалификация – която все повече се преписва на регионалната политика като традиционна политика. Ние разбираме, че това е традиционна политика, е, като се има предвид нейното историческо развитие в е, предходната презентация представено. Но всъщност нашата кохезионна политика, вероятно повече от другите политики, е възприела много бързо новите предизвикателства, които днес се споделят – като приоритетни от Европейския съюз. Аз отбелязах някои цифри, които трябва да си припомним. Ние между 2014 и 2020 година сме мобилизирали повече от 40 милиарда за климата. Ние сме мобилизирали между 2014 и 2020 година повече от 85 милиарда за околната среда. Като цяло кохезионната политика е мобилизирала около 128 милиарда за околната среда и за климата. Кой би казал, че има нещо по-добро? ние всъщност бяхме в състояние да се изправим пред нови предизвикателства, както по отношение на иновациите. Не помня на изус мислите, мисля, че това са около 66 милиарда за иновации. Това е една традиционна, политика, защото тя има своята история, но всъщност това е една политика, която е свързана все повече и повече с новите цели и преди всичко с много други политики на европейския политик на Европейския съюз. Аз мисля, че това е много важно за дискусията, която водим в момента в рамките на ОСП и всъщност ние не трябва да робуваме на идеята само, че регионалната политика е традиционна политика, която се базира само на солидарността. Да, солидарност трябва да има, обаче е, солидарността трябва да отговори и на новите предизвикателства. Е, това са бележките, които аз направих и ми се струват важни. Всъщност, е, ако няма кохезионна политика, това се дължи на факта, че принципът на кохезия не е потвърден във всички региони. Кохезията, сближаването трябва да се чувстват както в по-слабо развитите региони, така и в регионите в преход или пък в по-развитите региони в Европа. И тези неща се превръщат все повече в реалност предвид новите предизвикателства и предизвикателствата пред е, е, кохезията много ясно се чувстват в регионите в преход и по-развитите региони. Затова ние не разбираме е, позицията на финландското председателство, която се изразява в привилегиране на една категория региони по-скоро, отколкото други и да се е, поемат разходите от е, регионите в преход и по-развитите региони. Това като цяло отслабва кохезионната политика и е, нейната последователност. Всъщност кохезионната политика се базира на кохерентността на тези три политики, взети в цялост на тези три категории. Но трябва много да внимаваме за наличието на такива тенденции към раздробяване, към настройване на едните към другите, против другите, така че ние в нашата комисия много точно следим тези тенденции. Благодаря много за всички факти, които вие изнесохте и отново ви давам думата за да представите регионалната политика след 2020 година. Euh, Благодаря, господин председател. да попитам, защо ни е необходима силна политика на сближаване? Това е последната карта на Европа. И тук виждате как, какво е положението на БВ, по БВП на различните региони на Европа. Очевидно, зелените региони са над средното, другите са под средното за БВП. Виждате, че, например, Люксембург има близо 260% от средното БВП за Европа, а от друга страна региони в България, където БВП е по-малко от 40% от средното. Очевидно е за всички, че нито една общност не може да се развива ако а, такива несъответствия продължават и в бъдеще, и ако не може всички региони да имат полза от това, че са членове на тази общност, Европейският съюз. Именно за това ни е необходима силна политика на сближаване и в бъдеще. Ще се спра а, накратко на някои аспекти на въпроса. Още в самото начало искам да кажа това, което ще ви представя, са предложенията на комисията. И вероятно знаете, че тези предложения са обект на преговори между парламентът и съвета. Някои от нашите предложения вече са поизменени и не, не, не са това, което бяха в началото. Но нека обясня каква беше основна, какви бяха основните ни мотиви, когато подготвяхме бъдещите правни рамки. Първият въпрос, който искам да спомена, тук в лявата страна, много бенефициенти идват при нас и ни казват, има много различни фондове, различни правила. Защо нямате един единствен правилник за европейските фондове? И затова ние предлагаме регламент. Това е а, Регламента за общоприложимите разпоредби, в който са обхванати 7 фонда. Като се опитваме да обобщим общите елементи във всички тях. Може да се съжалява, че не сме успели да обхванем и повече фондове, но това успяхме, тези 7 фонда да обединим и мислим, че това е стъпка в правилна посока. Също виждате и ЕРДФ, това е фонда за регионално развитие. И ще видите в тези правни разпоредби какви са приоритетите на тези различни фондове. ЕТС, в дясно това е Европейското териториално сътрудничество. Зависи, значи, съответните инструменти как работят. И от това зависи и характерът на правните текстове, които прилагаме, предлагаме. И накрая, в дясната страна, за териториалното сътрудничество предлагаме доста нови неща. Може би най-фундаменталното предложение, това, което виждате долу това е европейският трансграничен механизъм, който ще ни даде възможност да прилагат, се прилагат правилата на една страна в други страни и членки, за да може да се изпълняват съвместни трансгранични проекти. Бяхме разочаровани, че сега за сега все още не сме чули какво е мнението на съвета. Парламентът се отнесе положително към това предложение, много бързо го одобри, но до днес не сме чули какво е становището на съвета по този въпрос. И това не ни дава възможност да започнем три странните разговори и много съжаляваме, че това е така. Сега да се върне към това, което каза моя колега. Искахме да се приключи с тази изолационна психология. Искахме да намалим и да цели, да ги сведем до 5. Виждате ги тук в лявата страна на слайда. Искам да обърна особено внимание на последната цел, петата. Европа да бъде по-близко до своите граждани. Съзнаваме, че съществува проблем тук далеч сме от гражданите на Европа. И особено това въжи, когато става дума за инициативи. Инициативите, когато те започват отдолу нагоре, са много по-успешни. Тази цел се нарича Европа по-близко до гражданите. И се надяваме в бъдеще да видим активното, интензивно използване на тази инициатива за интегрирано местно развитие. Няма да ви така обърквам с много цифри, но не искаме прекалено много да разпростираме ресурсите, с които разполагаме. Искаме да се спрем на две цели иновации и климат и околна среда. Това отговаря и на приоритетите на новата комисия. Знаете, че президентът, председателят на комисията смята измененията в климата за една от главните цели на мандата. Ние ще предложим още един елемент, вероятно в началото на а, януари. Това ще, ще бъде фонд за справедлив преход. Той ще помогне на регионите, кои, на които е трудно да се приспособят към целите на а, борбата с измененията в климата. Става дума не само за економическо разнообразяване, но също и помагане на онези, които ще загубят работата си, когато съответните предприятия бъдат затворени, примерно мини или други подобни предприятия, или други дейности се променят. Няма да говоря много за този е, слайд. Важното е да се види, че в лявата страна мислиме, че е, условията екс-анте, въведени през 20-та е, година, са много важни, но са прекалено много, прекалено сложни и едва ли те трябва да действат през целият програмен период. И тук сме се опитали да упростим подхода и в нашите предложения – сме се старали тези условия, които дават възможност за действие, да бъдат зачитани през целия програмен период. Може би да спомена още един-два елемента, на които си струва да ви привлека внимание. Първият това е втората точка в ляво. А, имахме а, злощастен опит пред предишния програмен период, когато Европа пострада от миграционната криза. Нямах, не бяхме гъвкави, нямахме възможност за маневриране, като използваме нашите фондове. Знае, това се отнася до интегрирането на мигрантите, до приемните центрове, които бихме искали да подкрепим, но нямахме резерви. Затова предлагаме за периода след 2020 година до средносрочният преглед през 2024 да се отдадат средства, за да можем да посрещнем нуждата на нововъзникнали приоритети, които не са на лице в момента. Както споменах и по-рано, едно от нещата, които доста ни тревожат, е въпроса за това не са ли прекалено сложни нашите правила? Е, дори при най-добрите концепции са ни необходими правила, които бенефициентите да могат да прилагат и да имат полза от фондовете. И затова предлагаме редица действия, за да се постигне това. Е, ще се спра на една подобна инициатива, която може да ви се стори не особено важна – но искам да споделя с вас. Това е третата точка в дясно. Става дума за техническата помощ. Обикновено за държавните, за служителите, как, такива като мен, не им се вярва, че могат да получат средства за технически, техническа помощ, без да представят фактури, примерно. А затова ние искаме средствата за техническа помощ да бъдат а, давани така, както става прилагането на програмите, на, на проектите. Примерно, ако получите 200 евро, може да си да искате от комисията обратно 2005, без да трябва да представяте оправдателни документи. Това е нещо ново и мисля, че ще помогне много за прилагането на проектите. И това се одобрява, надявам се, от колегите в стените членки. Тук няма да се спирам надълго и широко по въпросите за прилагането. Искам да ви привлека само вниманието на една-две точки Първата е в лявата страна горе. Ако ние установим, че програмите функционират добре, няма много грешки и нередности, в такъв случай можем да кажем, доверяваме се на националните управленски системи и няма да искаме от вас да правите одити, които обикновенно се изискват от нашите бенефициенти. Това е пред, наше предложение. Да се намали административната тежест на програмните ръководители и да се гарантира доброто изпълнение на програмите. Нещо, което е оправдано и ще даде възможност всички програми да имат полза от него защото то не е свързано с размера на финансирането. Дали са програми в източна, южна или западна Европа, няма да правим разлика, стига нещата да вървят. А сега а, накрая да се спра на въпроси, които взимаме много при сърце. Първо за финансовите инструменти. За съжаление изглежда, че Финландското председателство предложи днес, и това беше обсъдено на ниво посланници, друго намаляване на кохезионните фондове с около 7 милиарда. Боим се, че както и да го разглеждаме, няма да може да постигнем същото ниво на финансиране, както през предишният период. Това значи, че трябва да действаме по-ефективно – Тоест да не е, разчитаме изключително на безвъзмезни помощи, но също така да работим с акционерен капитал, а, с заеми, да привлечем експертна помощ от частният сектор, а, за да може да увеличим въздействието на финансите, които използваме, финансовите инструменти, които използваме. И тук предлагаме няколко уникални промени – комбиниране на безвъзмезна помощ, грант, с заем, за да може да се отприщи инвестирането, което иначе а, би било трудно да стане. А, тъй като а, продуктите не могат да бъдат постигнати, целите не могат да постигнати само с заем, ако това не се комбинира с безвъзмезна помощ. Промени има и в изискванията към бенефициентите и ръководителите на програмите. Искаме по-голяма цифровизация, по-малко бумащина, за да може. И това се отнася до всички, чиято работа ще бъде улеснена. И накрая да спомена някои елементи, които са финансови. Първо става дума за е, правилата за съфинансирането. Имаме много високи нива на съфинансиране в момента, което е свързано с фактът, че все още сме процес на излизане от финансово-економическата криза. Е, за страните е трудно да мобилизират е, необходимите фондове на националните бюджети, но се надяваме, че от 2021 ще плуваме в по-спокойни води, така да се каже, и ще можем да се намали частта на Европейския съюз в съфинансирането в сравнение с днес. Надяваме се, че това ще бъде подкрепено от другите два съзаконодателя и е, ще доведе в крайна сметка до по-високо ниво на инвести... инвестициите. Както споменах, искаме също така да се върнем постепенно към така нареченият инструмент N плюс 2. От N плюс 3 да преминем към N плюс 2. Защото иначе, ако не го направим, това ще вреди на политиката на сближаване, т.е. ако не се освояват фондовете сравнително бързо. И накрая, последно, но не по значение, искам да направя едно сравнение на това. А как ще бъдат разпределени парите съгласно предложението на комисията, разбира се. Виждаме по-слабо развитите региони и най-бедните страни ще получат 75% в бъдеще, също както и сега. Значи пропорцията на разпределението остава същото. И накрая новата карта за допустимост. Запазваме категориите региони най-развити, преходни и най-слабо развити. И виждате страните членки, които ще имат най-голяма полза от фондовете за сближаване – това са национални елементи, които не са регионални по същество, а са преди всичко национални. Ще спра до тук. Благодаря. Сега откривам дискусията и давам думата на колегата Мори Питарайнен. Благодаря за вашето представяне. Имам следния въпрос разбрах, че е, една от главните задачи на политиката на сближаване на Европейския съюз е регионите да се сближат. Сега, ако погледнем статистиката на а, Евростат, не е трудно да се види, че разликите намаляват от страна до страна. Но това е между страните. Но когато, ако говорим за региони, е, тогава нещата са съвсем различни. Има много региони в Европейския съюз. Ако ги ако мериме по регионният е, брутен вътрешен продукт, е, ще видим, че тези региони не се развиват успешно. И искам да попитам следното. Каква е причината за това? Дали а, трябва да спрем вниманието си на тези страни, където разликите между най-бедните и най-богатите райони са 3 до 4 пъти повече големи, отколкото сравнение с други региони. Не трябва ли там да съсредоточим средствата, които отпускаме. Това са най-бедните региони. Региони, които не са успели бързо да се развият, да догонят. И ето БВП все още е много ниско. Останало е на нивото от преди няколко години, докато други части на Европейския съюз много бързо са напреднали. Какво е вашето мнение по този въпрос? В това отношение успели, ли, успешна ли е била нашата политика на сближаване и доколко? Благодаря. Рим Берквизит. both interesting and relevant uh, presentations. Uh, I think it's. it... Благодаря за интересната е, изложение. Разбира се, за нас много важна така наречената нова зелена сделка. Но както и много пъти в миналото, когато сме виждали проблеми не само в, на ниво Европейския съюз, но и на национално ниво, създаваме нови фондове, създаваме нови инструменти, за да решим проблема. Но много пъти с това само повишаваме, не, увеличаваме неефективността. Е, трябва да сме сигурни, че новите инструменти хората знаят как да ги използват. Докато промените в климата са нещо, с което се борим чрез структурните фондове в момента. И трябва да видим как ще продължим да финансираме нещата по по-сложен начин или ще по по-последователен начин ще използваме фондовете за сближаване. И друг въпрос е как да постигнем една обединена Европа. Примерно при транспорта, като увеличим данъците върху транспортните средства, става по-сложно да използваме, примерно, било въздушен транспорт, било друго. Какво ще значи е, за хората, които живеят в различни части на Европа, примерно, ако, трябва, ако се свързват с железопътен транспорт в другите части на Европа, как това ще повлияе върху живота им? Друго нещо, което съм споменавал и преди – как тези правила и тези средства ще бъдат използвани на място, в местните общности. Трябва да внимаваме да не осложним нещата, да не станат те по-трудни за онези, които изпълняват проектите по място. Дали сменяме само името в някои случаи и като правим големи промени, какъв е резултата от тях? Разбира се, много важно е как ще решим въпроса с разговорите с съвета по тези неща. Благодаря. Благодаря, Андрей. Благодаря, благодаря и на тримата оратори. Наистина, добро беше да ни запознаете с състоянието на нещата в миналото, сегашното положение и да погледнем и в бъдеще. Искам да кажа следното. Политиката по сближаване добре се припознава от гражданите и днес, ако попитам кой е позитивният аспект от Европейския съюз, те споменават обикновенно единния пазар и проекти, които са съфинансирани по линия на политиката за сближаване. Имам обаче тревоги във връзка с устойчивостта на тази политика в бъдеще. Дали ще го постигнем? Има някои несъответствия. Също така и вие казахте, има чудесни неща но а, остават и несъответствия. Европейският парламент разбира се харесва политиката по сближаване, но има разделение, както виждаме. А, има приятели на политиката по сближаване сред държавите членки. Е, някои от тях казват да, ние сме за, но други казват е, не, не ни харесва, особено нетоплаците. А що се отнася до комисията, чували сме че е нужно да има категорично силна политика за сближаване, но някои от представители на генерални дирекции, когато посещават държави членки, аз съм присъствал на такава, казва, добре, но бъдещето на политиката по сближаване не е толкова бляскаво да се концентрираме върху централно управлявани проекти. В крайна сметка, Решението ще бъде комбинирано, що се отнася до финансиране, частно и, и също ще участва. Може би добре, това е добре, но също времено имаме и политически цели, имаме предвид климата действията, които трябва да се приемат с новите климатични цели от страна на регионите, от страна на дружествата да се изпълнят. Не съм сигурен дали всичко това, ако се комбинира, ако се обобщи, ще може наистина да отговори на искането и целта за разработване в тази посока. Ако а, отслабим политиката по сближаване, като добавим нови приоритети, например, или преход, без да я заложим средства за него, да използваме само съществуващите, тогава на практика ще можем по-малко да изпълним по отношение на сближаването. И няма на време да можем да изпълним тези комбинирани обобщени решения. Това са големите ми притеснения. Ако можете да ми кажете нещо по въпроса, ако облегчите малко притесненията ми, много ще, ми бъд, ще ви бъда благодарен. Е, след това е, N плюс 3, имайки предвид е, скоростта на реализиране на проекта сега, ако кажем само, че става въпрос за енергии, за региони в преход, енергетика и прочее, тогава има нужда от повече време. Така че може би трябва да има компромис на, наистина между N плюс 3, N плюс 2, да има механизъм за компромис, по-бавно може би, или да има възможност за паралелно осъществяване. Благодаря. Благодаря. Желаят ли други колеги да вземат думата? Не виждам. Много от коментарите и някои от въпросите вече бяха зададени, може би да добавя нещо, че въпросите за регионалната политика след 2020 година всъщност се отнасят към настоящия момент и това е също част от битката, която започна за бъдещия бюджет на Европейския съюз и бъдещия бюджет за кохезионната политика. Аз казах че Диан Олбрайт влиза в залата и е, в е, тази презентация има от една страна традиционна политика и е, от друга страна нова политика. Е, и трябва да излезем от тази реалност, защото всичко традиционно свързано с кохезионната политика е, беше е, изправено пред нови предизвикателства. И в презентацията, която беше направена от представителя на Европейската комисия, бяха припомнени цифрите. Ние между 2014 година и 2020 година чрез нашите програми сме мобилизирали 41 цяло. 6 и 7 милиарда за климат. Ние бяхме единствените, които направиха това. 47,7 милиарда за, а, околната, а, за климата и а, е, около 123 милиарда за околната среда и климата. Така че ние сме в рамките на една политика, която е свързана с е, реалността и ориентирана към новите предизвикателства. Една модерна е, успешна политика, която ще бъде по-успешна, както се надявам, но това не е политика от миналото и е, политическата битка и аргументите, които ние представяме в защита на кохезионната политика, са нещо много важно, така че трябва да бъдат припомнени. Така че вие казахте съвсем наскоро какви предложения са представени днес по време на финландското председателство за европейския бюджет. Това са всъщност предложения, които са още по-твърди от тези, които бяха направени при няколко дни. Една част от решението се намира също в, от страната на Европейския бюджет парламент. Госпожа Обрайт е тук и аз искам само да поздравя Европейския парламент, че има ясна позиция позиция на защита на един истински европейски бюджет, защото не само кохезионна политика има приложението, което направи финландското председателство, е предложение, което всъщност не отговаря на амбициите на Европейския съюз, на Европейския съвет също сега. Аз не знам как с такова ниско предложение, с толкова малко средства, ще бъде възможно да се е, изпълнят целите на комисията ръководена от Урсула фон дер Лайн. И е, всъщност е, тук вече ще трябва да говорим и за собствените ресурси, които могат да бъдат едно от решенията да се намери необходимия добър баланс. Обаче, днес е, има, всъщност ние скоро имахме и дискусия за процедурата на съвместното вземане решение и правомощията на Европейския парламент. Но, както казах, има един Европейски парламент, който, както ми се струва, е твърдо решен да защитава своята роля по отношение на бюджета, защото освен кохезионната политика е на лице и европейската амбиция да изпълним тези политики. Сега давам думата на колегата. Благодаря, че ми дава да думата. Наистина закъснях. Разисквахме последното предложение на госпожа Фондерлайн и използвам възможността да кажа, че тук има два важни факта в рамките на три дни да разискваме финландското председателство прави предложение. Това е първото, което не е удовлетворително за никого в съвета защото се дава малко повече за политиката, но в крайна сметка в цялата котия, която се предлага, се влиза и в абсолютни подробности на политиката по сближаване. И много е интересно, че премиерите, министър-председателите ще изисква, разискват в подробности как точно да дефинират а, ползватели региони в Европейския съюз. Много и, ме изненадва това. Така че, онова, което е още по-впечатляващо, че има повече, да, за сближаване, но много по-малко за друга защита, за отбрана, което кара другите държави да са напълно неудовлетворени. Но може би, е, не зная, представителите на комисията вече ви казаха, този въпрос е много успешен. Преди няколко часа госпожа Фондер Лайн представи идеята за 100 милиарда за преход. Това днес бе представено. И това е официална презентация. Аз имам много кратки въпроси към комисията. Как и какъв процент от тези 100 милиарда – ще бъдат взети от политиката за сближаване, защото ако е ясно посланието, част от е, финансирането ще дойде именно от политиката за сближаване. Не, че ще се прехвърли. Е, аз се очаквам, че частите от политиката по сближаване ще бъдат на практика заделени за климат. Но ще бъде заделено именно само за това, което значи, че няма да се вземат пари от кохезията, а просто ще се преориентира сближаването към климата. Това е много кратък въпрос. Знаете ли какъв процент от тези 100 милиарда ще дойдат именно от политиката сближаване? Merci beaucoup, Jan Albright. La question est simple, elle est claire. Благодаря, въпросът е ясен. Искам да ви напомня, че ние вече мобилизираме повече от 45 милиарда за втората цел. Е нещо, което вече е значително. Но ще дам думата на комисията за отговор на въпроса. Благодаря. За съжаление, не съм в състояние да отговоря на въпроса на господин Албрайт защото аз трябва точно да се информирам преди това. Но не очаквам мобилизирането на тази сума да изисква съкръщение в бюджета по сближаване. Мисля, че комисията съвсем ясно ще заяви, че става въпрос за преходен фонд, който скоро ще предложи комисията. Той ще трябва да бъде отделен, освен направеното бюджетно предложение, не да бъде от економии. И мисля, че комисията съвсем категорично, може би още на следващата седмица на заседанието, срещата на върха ще има информация. Тази сума 100 милиарда е нова за мен. Трябва да проверя откъде идва. Зная, че има дискусии с Европейската инвестиционна банка, например, във връзка с финансиране, както има и нови идеи, които се разискват вероятно за използване на ефект на лоста, за мобилизиране е, на допълнителни средства, но сега спекулирам, не зная но не очаквам да се намали бюджета за сближаване по никакъв формален начин. И не мога да кажа до каква степен в момента се включва финансиране е, в областта на сближаване или не. Сега, що се отнася до коригирането? Искаме да направим интелигентно предложение. Дали то ще бъде харесано, ще видим. Но онова, което е много очевидно и по-рано оставало е ставало дума, че наистина подобен фонд може да бъде инструмент, за да гарантира е, енергийния преход. Не не защото има и други инструменти, които мисля, че ще съществуват, за да допринесат, но в крайна сметка е, средствата, които са необходими, са толкова значими, че не мога да повярвам, че преходният фонд ще може да разреши този проблем сам. Така че е, начина по който ние го тълкуваме сега, не всички региони ще започнат от една и съща точка на развитие. Много от тях е, срещат големи затруднения и ние по-настоящем е, проучаваме тази възможност. Западна Македония в Гърция, например, където гръцкото правителство се гарантирало да за... ангажирало да закрие лигнитните мини и производството е, на възможностите за генериране на енергия от лигнитни въглища. Това означава, че ще се закрият десетки хиляди работни места и всичко това възлиза на 20% от БВП на региона. В крайна сметка това е важен въпрос, така че как виждаме нещата? Преходният период трябва да придружава въпросния преход, трябва да подпомогне работниците, които ще загубят своята работа, да могат да получат нова и да се подкрепят нови економически дейности, МСП или други дружества, за да може наистина да се компенсират тези загуби. Но не, не мислим, че а, този фонд енергийния ще а, финансира прехода за климат и околна среда. С други а, средства ще се разполага за това, според нас. N плюс 2, N плюс 3. По тази дискусия за нас онова, което има значение е следното. В края на следващия програмен период ние трябва да разполагаме с N плюс 2. Как ще стигнем до него? Винаги можем да разискваме това, да търсим пътеката, която е приемлива за всички. Но бихме желали да се върнем, да стигнем до N плюс 2. И искам да ви напомня, че в предишния програмен период ние разполагахме с N плюс 2. И никой не каза, че това е проблем тогава. Сега в сегашния програмен период освободихме, ослабихме това правило, както и системата за изпълнение, което пък доведе до някои закъснения, но повече не можем да се извиняваме с това в бъдеще, защото няма повече да променяме. Просто ще упростяваме нещата, ще намалим процедурите, процесите ще намалим, така че няма извинение да се каже, нужно ни е повече време, защото трябва да се адаптираме към новите правила. Не, няма да има нови, просто ги съкръщаваме. Така че не виждам добра обосновка, за да оставим в рамките на N плюс 3 за целия програмен период след 2020. И на последно, но най позначение място, може би колегите ще добавят нещо. Аз съм съгласен с финския колега, че нашето притеснение все повече и повече е в ефекта, че вътрешните разминавания и несъответствия се увеличават в държавите членки. Това се случва на практика навсякъде. Малко са а, големите градски а, зони, които се развиват бързо, защото там има новаторство, университетите са там, там са новите предприятия, които се създават, там има а, каскадния ефект от различните економически взаимоотношения, новата работни места се създават а, там, а същевременно има и други части на а, страната, които са а, селски по своя характер и все повече изостават. Това се случва навсякъде по целия свят, не само в Европа. Какво може да се направи, за да се смекчи този проблем поне? Това мисля, че не е вариант да кажем, не знаем какво да правим с останалата част от страната. Просто ще изоставим тези райони. Не, не така работят нещата. Виждаме вече е, опасността от това и проявлението им в гласуване, например, някои държави членки. Можем само да се огледаме и да видим резултатите. Това са граждани, които се чувстват изоставени, чувстват се, че никой не го е грижа за тях и просто не виждат бъдещето за себе си. Не можем да позволим това да се случва и да насочим вниманието си само там, където има растеж. Трябва да намерим решение и за другите части на страната. Но тези решения не могат да бъдат само а, а, политика на сближаване. Бюджет е твърде малък, този бюджет, за да може да доведе до промяна навсякъде или на много места. Можем да а, насърчим инициативи, но в крайна сметка очакваме наистина решение, но не само ще бъдат постигнати от политиката сближаване. Благодаря. Благодаря и може би само още нещо да кажа след конкретните въпроси, които бяха зададени, струми от господин Барсквит. Беше изразени съмнение за резерва за изпълнение, начина който ще функционира 14-20 години. Съгласни сме с него. Ние разгледахме под тази ситуация, видяхме предизвикателствата, затрудненията, допълнителното бреме, което се добавя за този период. И отново, като го анализираме, предвид ползите, до които може да доведе. то това е едно от основания, до което предлагаме да не се продължава през периода след 2020 година. Е, вече е, показателите, които имаме, информацията от законодателите, че общо взето мисленето е в тази посока. Трябва да се излече положителната полука, да се подобри един елемент спрямо отдалните периоди. Друго нещо е, свързано с регионите с по-ограничен по обществен транспорт, например, беше използван примера за Азорските острови. Отново още един пример – основа на предишен опит – ние не сме убедени относно добавената полза за подкрепа на инфраструктура летище с политики е, по сближаване. Това е едно от изключенията, което комисията включва в своето предложение с много специфични изключения за най-удалечените райони, предвид именно географското положение, предизвикателствата в транспортния сектор там. И ни е нужен отклик реален е, и съответстващ на съответно тези точки. Така че, независимо колко адаптираме кохезионната политика в цялата рамка, все пак тази политика трябва да бъде възможно адаптируема към конкретните места. Благодаря. Преди да приключим а, дебатът, ще дам думата на Андрея Ваков. Благодаря много. Ако а, а, госпожа фон дер Лауен говори за създаването на а, справедлив механизъм на прехода, но трябва съответните промени в в а, регламента за общите а, разпоредби, разположимите разпоредби също трябва да бъдат отразени там. Благодаря. Чухме а, какво имаше да ни кажат представители на комисията, чухме изказвания а, а, на депутатите. Ще задълбочим тази дискусия и по-нататък с комисара, който скоро ще бъде в нашата комисия. Благодаря ви за представената информация, извънредно интересна. Това беше един богат дебат, който ни дава възможност да поставим ударението върху някои основни въпроси на политиката за сближаване. Сега минаваме на следващата точка от дневния ред. И това е, а, става дума за освобождаване на отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 година. Бюджетната, бюджетната комисия, комисията по бюджетен контрол е отговорна. Госпожа Котажар е, присъства тук. Тя ще ни представи своето проекто становище. Напомням, че срокът за внасяне на изменения е на 11 декември, сряда, в 18 часа вечерта. давам ви думата. Благодаря, господин председател. След размяната на мнение, което имахме в началото на ноември, ще се опитам да споделя с вас най-важните елементи, които смятам, на които смятам да се спра в предложеното становище. не можах да включа всички елементи, които исках да разгледам. Независимо от това, подчертавам положителните тенденции. Обаче, има и нещо отрицателно. Увеличени са процентът на грешките. От 3 на 5% през 18 година повече от бюджета за 2017 година 3% и малко повече от това за бюджета за 16 година, година което беше около 4%. Отбелязва се също така, че е, е, източникът на тези грешки не е главно не, е, не се дължило на измама. Оказва се, че най-малко 4 както се каза вече, много от грешките се дължат преди всичко на недопустими разходи. Това са 45% от всичко. Нарушаване на правилата на вътрешния пазар, 40% от грешките и липса на оправдателни документи 11% както беше напомнено по време на а, разговорите, а, това е тенденция. Има тенденция в страните членки, някои страните членки прекалено много да се регулират някои аспекти на а, кохезионната политика. Нещо, което беше отбелязано от, и от сметната палата. Това води до грешки. Затова трябва да подчертая необходимостта от по-нататъчно опростяване – в процесът 2020. И това е включено в проекта, който ви представям. По-прости национални правила за допустимост ще намалят процента на грешките. Моето проект, в моето проекто становище също така подчертавам друг важен елемент. Нивото на освояване продължава да бъде по-бавно от, намалява, от необходимото е до края на 18 година е до 27,3% освояване. Затова трябва ефективно да се обърнем към причините за тази ниско освояване. Не само за този период, но също така и за следващата финансова, многогодишна финансова рамка. Напомням, че въпреки критиките по отношение на N плюс 3, късното приемане на законодателните рамки, които дадоха възможност за постигане на, за прилагане на политиката на сближаване, беше още една причина, която, на която се дължи ниското ниво на освояване. Припомням, че комисия, надявам се, че комисията и съвета ще гарантират подходящи мерки през следващия програмен период, за да се избегне повтаряне на забавеното прилагане на европейските фондове през следващия програмен период по-доброто координиране между европейското ниво и местните органи ще по гарантира по-високо ниво на освояване в фондовете в бъдеще. В проекто становището не съм споменала други важни, два важни въпроса. Това е дейността на местните одитни, одитни органи, а също и а, необходимостта от а, добри а, системи за управление на изпълнението. Необходимо е усъвършенстване на тези механизми, за по-добре да се следи как се използват на национално и регионално равнище европейските фондове. Критерии за изпълнението са много важни, за да може да се оцени въздействието на кохезионната политика. Необходими са показатели, които да ни дават висококачествени данни. Това е основата за взимане на информирани решения. Благодаря ви за вниманието и очаквам вашите мнения и възможност да обсъдим тези въпроси и по-нататък. Благодаря. Благодаря ви за а, представянето на тази тема. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка, първо на НП. Благодаря много, господин председател. Колеги, най-напред искам да благодаря на госпожа докладчика за нейното проекто становище. В него се съдържат много полезни предложения. И възоснова на това, което е, чухме, е, може да се каже, че тя е повдигнала е, най-важните въпроси. Искам да спомена три от тях. Нивото на освояване на фондовете. Много пъти, за да има по-високо освояване, сме казвали, че е необходимо по-нататъчно упростяване на правилата. Трябва да работим. Да продължим работата по-нататък за упростяване на правилата. Но виждаме, че в някои случаи те стават по-сложни, на место да стават по-прости. Значи не трябва да се очудваме, че а, организации, а, и бенефициенти вече не разбират правилата. Това е много прост въпрос. Трябва да се спрем на най-важното. Трябва институциите да са наясно, че не може да се говори за опростяване, нещата да стават по-сложни. След това бавното абсорбиране, т.е. бавното освояване на средства, аз тук искам да хвърля поглед към бъдещето. Прогнозите за бъдещето не са част от моите способности, обаче аз смятам, че след 7 години пак ще бъдем на същото място. Не знам дали тогава ще бъда депутат в Европейския парламент, но ако след 7 години съм още тук, тогава ние ще видим отново същото. Същото ще видим, че с новата МФР сме пак в забава, така че когато е, ще имаме новата МФР, тогава е важно съдържанието. След това започва планирането в държавите членки, след това е, започва планирането за управление на проекти и, както ви казах, след 7 години ситуацията няма да бъде по-добра. А именно, през е, миналата година просто е, не сме на фаза пълно освояване за е, програмния период. Аз знам, че може би това не е съвсем е, учтиво от моя страна, но пак казвам, започваме през януари новия програмен период и това ще бъде 2021 е, година и до средата на 2021 година трябва да са готови новите правила. След това възниква въпроса за гъвкавостта. В това отношение също има противоположни тенденции и ние трябва да вървим срещу течението. В съвета там се чувства все по-голяма липса на гъвкавост и всяка година, когато освобождаваме отговорност, виждаме тези проблеми. Аз бих предложил и се радвам, че Ян също подкрепя това, защото той всъщност следеше отблизо пакета МФР и Аз не бих казал, че той е радикален, но по-скоро човек, който проявява разбиране, така че би трябвало да подкрепим неговите усилия. Накрая на преговорите по МФР ние като парламент трябва да станем много по-активни, също и по същество, така че в крайна сметка да имаме една по-проста и по-гъвкава система. Институциите трябва да изработят такава система, за да нямаме след това проблеми в бъдеще с нея. Благодаря. Мерси боку. Благодаря. За групата Обнови Европа докладчикът в сянка, господин Гения, той ми каза, че ще отсъства, но господин Кнотък ще представи виждането на Обнови Европа. Благодаря, господин председател. Искам да се извиня, дами и господа, нашия докладчик Сянка поради изваредни обстоятелства нямаше възможност да дойде. Аз имам тук някоя от него кратка позиция, която ми е представена. Той благодари на господа госпожа Катея за чудесното проекто становище. съжалява за увеличаването на процента на грешките от 3% през 17 на 5% през 18-та. Споменава и също два важни въпроса. Опростяването на правилата, което вече бе споменато от преждеговорившите, така че няма да се спирам на него. За да не повтарям вече казани неща, но втория въпрос е задържането на плащанията, плащанията на, от някои органи, от което страдат бенефициентите. Трябва да се види каква е връзката между забавените плащания и качеството на резултатите. Това е всичко, което мога да кажа от името на нашия представител. Благодаря, Андрей. Аз не виждам други колеги. Зелените изпратиха позицията си в писмена форма, същото за Рафаел Фитой, Мартина Мичал, която ми се струва, че също отсъства. Преди да дам думата отново на нашия докладчик, аз ще направя някои коментари. Аз мисля, че вие имате изцяло право за въпроса за упростяването. Ние трябва да видим преди всичко, че през 2014 година бенефициарите – желаяха смяна на системата. Това беше е, наистина революция, е, която те трябваше да я извършат. И ние трябва да не забравяме, че когато влизаме в нашата роля на съзаконодател, всички тези неща за новия е, период, в който очакваме от комисията регламент, който няма да преобърне цялата система – ние самите е, като Европейски парламент трябва да покажем повече кохерентност по отношение на тези е, цели и понякога обаче се получава така, че ние осложняваме нещата. Така че се надявам, че в рамките на трилога ще можем да отстраним всичко, което е излишно и да се концентрираме върху програмата, която е, ще бъде най-ефективна, най-лесна за приложение от е, всички региони в Европа. Сега давам думата на нашия докладчик, ако той желае да я получи отново. Да. Благодаря за е, изказванията. И аз очаквам да получа в писмен вид реакцията на докладчиците в сянка, които не са тук. трябва да се подчертая, че комисията ще продължи да настоява и работи за по-нататъчно упростяване. Ще вземем предвид състоянието на нещата в момента И също така ще вземем предвид административните, административния капацитет, който има отношение към този въпрос. Очаквам да продължим по-нататък работата съвместно. Благодаря. Благодаря. Комисията желая ли да направи коментари? Благодаря, господин председател на една-две много бързи, кратки забележки. Най-напред да благодаря на докладчика за становището. Нямам нещо в него, с което да не сме съгласни. И ние съжаляваме, че процента на грешките се е увеличил. Но длъжен съм да спомена, че този процент е значително по-нисък, отколкото е бил в миналото. По въпроса за опростяването, както и а, директорът а, на Генералната дирекция спомена, това е една от основните цели на комисията през целия период до 2020. Един въпрос трябва да се спомене обязателно, когато говорим за опростяване. Много често сме обсъждали въпроса на опростяването разговори, които много често водят до промени. Но когато промените съществуващите правила, създавате нова система, с която хората трябва да работят. Така че един от елементите, на който обръщаме внимание през следващия програмен е период, кое може напълно да се да отпадне. Защото когато отпадне елемент от правилата, не настъпват всъщност промени, а улеснявате хората, това ще улесни управленските, контролните, одитните всички системи. Коментарите на господин Дойч, че сме се окажем в същото положение през следващите 7 години, приемам го за сведение и надявам се да греши. И някои от нещата, които предвиждаме, особено в началото на периода, премахване на определенето на а, а, органи а, и още други мерки ще даде възможност за по-бърза работа, но смятаме, че колкото по-бързо работим в началото, толкова по-бързо ще наваксаме а, не, изоставането. Оптимисти сме. Надяваме се, че нашите предложения ще помогнат за решаване на тези проблеми. Благодаря. Благодаря. Искам да припомня, че крайния срок за внасене на изменение е сряда 11 декември в 18 часа. Благодаря на докладчика и е, на всички колеги, които обогатиха тази дискусия и се надявам, че ние ще можем вече да приключим нашето днешно заседание. Искам да попитам или по-скоро да помоля хората, които няма да участват в заседанието на координаторите, да бъдат любезни да напуснат залата тихо и ако може по-бързо. Благодаря на всички. Искам да припомня, че утре сутринта в 9 часа ще се съберем отново на заседание, за да гласуваме програмата за подкрепа на реформите и след това ще продължим по дневния ред.